доклада, които току-що обсъдихме. И сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Преди това две съобщения. По силата на член 216, параграф 4 от правилника за дейността, искам да ви информирам, че е, внесените поправки е, вчера в 5 часа не са били подложени на гласа.